изявление на комисията относно прозрачността и контрола на клиничните изпитвания. Давам думата отново на комисаря господин Андрукайтес. Имате думата. Госпожо председател, уважаеми депутати, най-напред искам да изразя своето съчувствие към жертвите на трагичния инцидент по време на клинични изпитвания във Франция. Изразявам съчувствие към техните семейства. Изцяло вярвам, че френските власти са предприели всички необходими мерки, за да се справят с ситуацията и че правят всичко, което е възможно, за да изяснят какво точно се е случило. Аз съм лично в тесен контакт с френския министр на здравеопазването и следя отблизо ситуацията, както и всяко ново развитие, свързано с разследването на случая. Важно е да изчакаме резултата на това разследване, преди да правим заключения. Клиничните изпитвания са важни за разработването на нови медикаменти, и за да могат да се подобрят леченията чрез използване на медикаменти. Клиничните изпитвания често са последната надежда на някои пациенти, които страдат от сериозни заболявания. В педиатричната онкология, например, има ясни връзки между участието в клинични изпитвания и продължителността на живота на пациентите. Не бива да забравяме, че съществува определен риск при осъществяването на клиничните изпитвания. Клиничните изследвания а, са сектор, в който Европа е водеща и а, често а, се намират най-добрите лечения чрез тези изпитвания. Прозрачността е съществен елемент на клиничните изпитвания. Трябва да е ясно какви изследвания се извършват, от кого, каква е целта им и какви са критериите за набиране на кандидати за участие. Имаме регистър на европейско ниво, който се а, управлява от Европейската агенция по медикаментите. След като бъде приключено изпитването, независимо дали е положителен или е отрицателен резултат, резултатите трябва да бъдат направени от публично достояние. Ема активно участва в изготвянето на доклад за авторизиране, запускане на пазара. Това ще бъде публикувано преди лятото. Тази инициатива за прозрачност е важна преди да се въведат новите разпоредби, свързани с клиничните изпитвания. Клиничните изпитвания се авторизират от държавите членки и тези разрешителни ще се съхраняват в нова база данни на Европейския съюз, управлявано от ЕМА, с някои изключения които ще бъдат определени по време на законодателната процедура. Цялата база данни ще бъде публично достояние. Освен това, в случай на сериозен обществен интерес, ще бъдат публикувани незабавно резултатите от клиничните изпитвания. Европейската агенция по медикаментите разботва база данни. Това е важно за доброто функциониране на новия регламент. Едновременно трябва да се следи потока от информация за е, хиляди клинични изпитвания, които са хиляди, които се извършват ежедневно в е, европейските държави. Като същевременно сме наясно с техническите предизвикателства. Този проект изостава от графика. ЕМА, държавите членки, Европейската комисия трябва да положат допълнителни усилия, за да може да задейства Европейската база данни най-скоро, за да може изцяло да се приложи новия регламент. Днес няма нищо, което да показва, че прилагането на новия регламент би предотвратило инцидента във Франция. Обеден съм, че Европейската агенция е, ще използва наличните ресурси. Комисията ще следи внимателно ситуацията. Призовавам всички държави и членки да задълбочат сътрудничеството, с което понякога е трудно. Затова призовавам да се засили конструктивното сътрудничество по този проект. Госпожа председател, уважаеми депутати, в заключение искам отново да подчертая важността от засилена прозрачност в е, Европа по клиничните изпитвания, което ще се подобри чрез новия регламент за клиничните изпитвания и призовавам всички заинтересовани страни да работят конструктивно заедно, за да може този регламент да се приложи на практика възможно най-скоро. Благодаря ви. Председателката. Сега преминаваме към изказвания от името на политическите групи. Давам думата първо на господин Питер Лизе, той обаче не е в залата, затова ще дам думата на господин Гроте. Е е, е, Клиничните изследвания и случилото се трагично събитие във Франция е, са истинска катастрофа. Аз също искам да изразя съчувствие към жертвите, към пострадалите. За жалост има и един починал. И все пак мисля, че след тази катастрофа е, е, и в Норгвик, в Великобритания от 2006 година излязохме с насоки за провеждане на клинични изпитвания. Това беше подходящо, имахме голяма сигурност и стотици хиляди души се включиха доброволно в клинични изследвания. Но въпросът е как вървят разследванията, проучвания. Нека чуем нещо повече от вас, господин комисар. И какво е отражението на случилото се върху сега действащо същото законодателство, прието в съвета и парламента. И какво можем да очакваме по отношение на базата данни, за която говорихте. Е, нещата се разглеждат много прозрачно, много ясно. Кога да очакваме тази база данни? Кога ще бъде на линия онлайн и кога ще може да се използва. Трябва също така да не забравяме, че в този първи етап за, за пациентите, които са пострадали, какво ще направим за тях, какво мисли комисията, може ли да се направи нещо така, че оценката на постигнатото да бъде разгледано. Дали ние трябва да направим някакви промени. Е, това е предложението на нашата политическа група. Искрени благодарности, господин еврокомисар, че се отзовахте така бързо по този обществено болезнен проблем. Председателката, благодаря. Готова съм да изчакам да видя дали нашия колега Рис ще дойде. Госпожа Рис има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички хората, които се занимават с медицина, след това обаче се случи е, това нещастие е, в е, проучване на в фаза 1. Това е едно много тежко много тежък нещастен случай. Аз също искам да се възползвам от възможността да извезя съболезнованията си към семейството. И сега е момента да се каже, че клиничните изследвания изследвания са един неотменим етап преди пускането на медикаменти на пазара. И аз смятам, че а, е, държавите а, е, като Белгия, които а, е, произвеждат 15% от лекарствата, а, ще бъдат а, уважавани. А, нека всички резултати от научните изследвания да станат част от парламент, от един регламент, който ще бъде обсъден от парламента през 2007-2018 и нека да бъде създадена една, да бъдат създадени паралелни групи, за да може това, което се случи в Рен, да се избегне чрез по-добри методики. И също така трябва също също така да се отчете конкуренцията в сектора, но сигурно сте е, съгласни с мен, че е, пропускането, препускането и бързането с проучванията не трябва да бъде в ущерб на хората. Госпожа Хазекамп има думата. Voorzitter, dank u wel. Voor een Благодаря, госпожо председател. Преди да се пуснат на пазара медикаменти и дори преди клетичните изпитвания трябва да се извършат изпитвания върху животни. Стотици животни се използват за целта клиничните изпитвания върху животните са неетични, тъй като причиняват доста болезнени преживявания. Не може да се изчита също, че когато едно лекарство е изпитано върху животно, то е безопасно за хората. Видяхме какъв беше случай във Франция въпреки че веществото, което е дадено на тези участници в изпитванията в Франция, са били преди широко тествани върху шимпанзета. Ще насърчите ли използването на надежни модели, които разчитат на изпитвания върху хора, за да се сложи край на тези безмислени измъчвания на животните. Госпожа Риваш има думата. Това е един изключително важен въпрос. Всъщност въпросът е дали трябва да разделим въпроса, за който говорим с, от критериите. Случилото се миналата седмица в Рен става дума за хора, които са пострадали много сериозно и аз също отправям своето съчувствие към пострадалите семейства. В случилото се поставя въпроси. Е, ние не работим с достатъчна прозрачност и яснота по отношение на е, клиничните лаборатории. Да, видя се протокол, публикуван от Националната конференция, но не са разгледани две досиета проект. Е, съответните е, експери... за експериментите и за изследванията, изследванията предклиничните изследвания, извършени с шимпанзета. И какви са постигнатите резултати? Лаб... Лабораторията от Португалия се крие за търговска тайна. Така че комисията и вие лично ще трябва да упражните натиск чрез през Европейската агенция за лекарствата, както каза мадам Рис, до 2018 година те отлагат публикуването на базата данни. А вие сте в пълното право да тропнете по масата и да поискате по-бързо публикуване на тази база данни. Председателката, прекъсва ви и давам думата на господин Педичини. Благодаря, госпожо председател. В рамките на първия етап се оценява безопасността на новите лекарства на ниво молекула а, обикновено не се включват много хора, но има много доброволи. А, не в малко, в немалко случаи студенти, които по този начин финансират своето следване. Изследователския център, и тук съм съгласна с колегата Риваси, твърди, че са спазили всички процедури и изисквания. Искаме обаче да знаем какво е станало станало преди това, преди да се приложи този препарат на хора, какви изпитвания са проведени преди това. Възможно ли е оценката на, да при на витамини, защо, амфетамини, защото е един починал и петерима пострадали, това е тежък резултат. Такива инциденти често водят до дълбоко мълчание. Сега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 Euh, Благодаря. Вярно е, че смъртта на един доброволец е наистина драматичен, нещастен случай. И нашите мисли с, с, неговото семейство и с семейството на хоспитализираните. Очаквам доклада, който ще даде възможност да разберем какви са обстоятелствата. Аз много се радвам, че имаме този дебат дебат. Този тази, е, тази вечер. Провеждат се е, разследвания, е, за да се види каква е конюнктурата, която в момента наблюдаваме в медиите. Не става дума само за протокола, съдържанието, за пробите, дозата, химическите вещества. Всичко това изисква прозрачност. Това означава обаче, че клиничните изпитания изпитания са много важни за въвеждането на нови, а, нови а, медикаменти. За щастие подобни инциденти остават изключително рядки. Трябва да се предвиди а, повишаване на прозрачността и този регламент би трябвало да се прилага максимално бързо. Това е абсолютен приоритет. Много важно е това. Затова призовавам за отговорността на комисията да продължи да работи по това досие. Председателката благодаря. Сега давам думата за две минути на господин Парньо. Драмата в Рен наистина ни, ни стресна. Това беше предвидено от португалската лаборатория. Данните трябва да бъдат на разположение на хората, те трябва да знаят какви са предвидените ефекти. Прозрачността е, е изключително важна, така че докладите на клиничните изследвания не би трябвало да бъдат считани за поверителни в момента, в който излезе раз разрешението за реализиране на медикамента на пазаре. От май 2016 година ще се въведе законодателна рамка, за да може е, да се въведат ограничения за а, про, за проучванията. Пълното оповестяване на резултатите на клиничните изследвания е изключително важно, за да може да се върне доверието на европейските граждани, особено след инцидента, след Рен. Трябва да бъдем много внимателни, особено с, с медикаментите, които се използват, защото а, трябва да се определи рамката на а, а, прилагането на медикаментите, да се избегнат а, злоупотреби, да се а, а, и да не забравяме скандала с медиатор, която беше, който избухна преди да бъде пуснат съответния медиатор медикамента на пазара. Благодаря. Госпожа Рид, една минута. Госпожо председател, говорим като фармаколог, който участва в клинични изпитвания, както търговските академични, знае колко важно са те за развитието на фармацевтиката, но целият процес е изпълнен с трудности. Някои от медикаментите, които използваме днес, аспирин, едва ли ще да получат одобрение. Що се отнася до репутацията на законодателството в тази област на Съюза, Считам, че резултатите не са особено добри. В Обединеното кралство директивата от 2001 усложни много работата на унези, които извършват клинични изпитвания. В моята област беше почти цяло спрялото научното изследване. Регламентът ще се приложи изцяло тази година, но дали това ще доведе до подобрение, тук се съмнявам. Ние подкрепаме прозрачността на клиничните изпитвания, но считаме, че парламентът на Обединеното кралство, а не Европейският парламент, трябва да отговаря за регламентирането на този процес. Председателката, благодаря. Господин Фернандеш, за една минута и половина. Благодаря, госпожа председател господин комисар, най-напред бих искал да изразя своите съчувствия към семействата на засегнатите лица и да пожелая бързо оздравяване на онези, които все още са в болница. Участниците в клинични изпитвания знаят, че се занимават с нещо рисковано, но този риск трябва да е контролиран и трябва да съответства на важността или релевантността на изпитванията. Събитията, които споменахме тук в Франция, доведоха до сериозни странични ефекти, което показва, че е необходимо да има пълна прозрачност, ако искаме да разберем какви са реалните причини за тази драма ето защо се налага да имаме достъп до доклада за от аутопсията, както и до медицинските доклади, за да можем да разберем точно какво е причинило този инцидент. Разследването трябва да се извърши бързо и нищо не бива да бъде укривано. Всичко трябва да бъде публично достояние. Ние трябва да знаем какво е довело до този инцидент. И искам да помоля комисаря да каже дали тези доклади за, от аутопсията и медицинските доклади са вече на лице и дали а, може обществеността да има публич... а, достъп до тях. Благодаря, госпожо председател. Господин еврокомисар, клиничните изследвания се провеждат, за да се докаже безопасността на, медици... на лекарствата и естествено трябва да участват пациенти, но тяхната безопасност трябва да е гарантирана. Затова е изключително важно да има гарантирана прозрачност. Случилото се е наистина извънредно събитие, но това повтаря под потвърждава, че ние трябва да разполагаме с пълна информация, за да не се повтарят такива инциденти. Оказва се, че има конфликт между е, интересите на, на бизнеса и здравето на хората. Примерът е повече от очевиден. Да, нуждаем се от нов е, законодателна рамка, но се нуждаем и от други мерки, за да гарантираме здравето на пациентите и необходимите научни изследвания. Благодаря, господин Зориньо. Една минута. Господин комисар, как може да повишим ползата от медикаментите и след това да намалим риска и да повишим привлекателността на иновационните процеси? Това са ключови въпроси към системата на здравопазването в Европейския съюз. Напредъка в здравопазването ни даде възможност да спасим милиони животи болести, да излекуваме или да облечим много болести, но за това са необходими силни и прозрачни регламенти. Не можем да се обременяваме с различни крайни срокове. Примерът във Франция трябва да бъде стимул за нас да продължим по пътя, по който вървим сега. Тоест, да гарантираме платформа, която да сведе до минимум рисковете и да доведе до максимум ползите. И така, господин комисар, поздравявам ви за решението ви да създадете база данни. Благодаря господин Капуто за една минута. Благодаря, господин. Благодаря. когато се извършват клинични изпитвания, трябва да бъдат защитени пациентите, но случая във Франция показва, че това не винаги е така. Това доведе до един смъртен случай с реално заболяване на останалите участници. Това е много сериозно. За щастие, обаче, това не е толкова често разпространено явление. Разбира се, могат да бъдат направени много повече неща. Регламентът ще влезе цяло в сила до 2018 година, но са необходими по-задълбочени проучвания да се получи повече информация преди на хората да се предлагат нови молекули. Трябва да се придобие пълна информация за като се използва Европейската база данни за клиничните изпитвания. Данните трябва да са публикувани Надяваме се да се постигне напреда, господин комисар, по привеждането в действие на регламента. Последният оратор в този списък е госпожа Лористин за една минута. Благодаря, госпожо председател, господин еврокомисар. Аз се присъединявам към думите на съчувствие е, към жертвите на този трагичен инцидент и очевидно всички ние трябва да разберем, че той ясно показва, че регламент прият е, през април 2014 година трябва да влезе в действие незабавно, но също и да бъде изменен. Защо защото първата, първия етап от изследванията не е пообхванато от този регламент. Сега говорим за базата данни. Ние очакваме максимално бързо решаване на този въпрос, защото като го през 2014 година комисията казва, че всичка, цялата подготовка ще бъде осъществена и ще се е, приеме, ще влезе в действие базата данни, не можем да не се запитаме защо нещата се бавят. Нека чуем повече по този въпрос. Защо нещата се отлагат толкова? Също и какво е съдържанието на базата данни. Председателката, благодаря. Това е последното записано изказване. Сега преминаваме към спонтанни изказвания от залата. Господин Полчак. Благодаря, госпожо председател че ми давате думата. Аз останах с убеждението, че тези е, клинични изпитания не трябва да се вършва, да завършват с жертви и с е, хора влезли в е, болница. Аз мисля също така, че тези заключения които чухме във връзка с този дебат, ме потикнаха към изказването. Аз бих желала да подкрепя комисаря в търсенето на обективна информация. Също време, но трябва да видим каква е ситуацията, за какво става дума тук за да може да се постигне обективна информация. Тук а, о, информацията е обективна, но не пълна. А, и това трябва да се реагира. Господин Мариас. Благодаря, госпожа председател. Говорим за прозрачност, за контрол върху клиничните изпитвания по повод на това, което се случи във Франция довело до смъртта на един човек и петима, които са хоспитализирани и се борят за живота си. Инвестициите в медицинските изследвания са доста високи. Въпреки това констатираме, че липсва прозрачност и контрол върху клиничните изпитвания. Констатираме също понякога наличието на не предоставяне на информация с, за негативни резултати. Ето защо е необходимо фармацевтичната индустрия да публикува резултатите още от първите етапи на клиничните изпитвания, така както го предвижда Международната здравна организация. Благодаря, господин, господин Ферера. Благодаря, госпожо председател. Господин еврокомисар, гражданите трябва да имат доверие в всички органи, които се занимават с разработването на нови медикаменти, включително и към етични комисии. За това, а това предполага прозрачност и откровенност. Всички данни във връзка с нови разработвани медикаменти трябва да бъдат публикувани, така че документите да могат да бъдат проверявани. Доклади, отчети, протоколи, становища, е, казаното изтореното, от химическата промишленост, етични комисии и така нататък, трябва да бъде проверено дали съответства с международните изисквания, утвърдените практики и така нататък. Говорим за абсолютно пълна информация. Търговската тайна не може да е, има примат над правото на информация. Председателката. Аз също се присъединявам към изказането с чувствие и трябва да отбележим, че прозрачността е важна. Господин еврокомисар, слушаме ви. Че благодаря, госпожо председател. Уважаеми евродепутати, първо искам да кажа, че да, наистина, истинската а, прозрачност е абсолютно необходимо. Трябва да е ясно да се знае винаги какви клинични проучвания се извършват, от кого, къде и а, трябва да се поддържа много тясна връзка и много тясно сътрудничество с Европейската агенция по лекарствата, да се отчитат технически въпроси, които в момента се оценяват в момента. Но когато говорим за такива тежки, трагични събития, както във Франция, в момента се провеждат разследвания както от полицията, така и от клиентите клинични органи. Има редица хипотези. В момента не мога да коментирам разследването от правна гледна точка. Сега не е момента, не мога да коментирам, тъй като а, това е една много деликатна ситуация. Напълно съм убеден обаче, че много скоро ще знаем всички подробности, но трябва да изчакаме приключването на разследването и тогава вече ще бъдем готови а, да зададем всички въпроси, свързани с прозрачността. А, в момента тече разследването. А, много съжалявам, нямаме никаква възможност да се впуснем в този случай. Председателката, благодаря господин Комесар за вашите уверения, уважаеми депутати.